си започваме гласуването. Първо искам да съобщя срока за внасяне за изменения за общия бюджет 2013 година е, е определен както следва. За групи от минимум 40 члена до 12 часа, четвъртък, 6 септември. За политическите групи четвъртък, 13 септември, 12 часа на обяд. Освен това искам да направя изявление от името на